El señor presidente. Buenos días, amigas y amigos. Добър ден. Добър ден на всички. Започваме нашата работа. Първата точка в дневния ред. Доклада на нашия колега Калфин за предоставяне на гаранция на Европейския съюз, на Европейската инвестиционна банка за закупи по заеми и гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския съюз. И давам веднага думата на господин Калфин. Господин Калфин, разполагате с 4 минути но те могат да са и 6. Така че, ако искате, можете да говорите 6 минути. Но по принцип ви се отпускат 4 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, госпожи и господа, мандата на Европейската инвестиционна банка приключва в края на октомври и съвета трябва да сключи споразумение относно продължаване на мандата. Въпросът се дискутира няколко месеца вече и много идеи бяха обсъдени, засягащи различни участници. Много ам, срещи бяха проведени както политически групи, така в и извън парламента. Така че благодаря на колегите от политическите групи, администрацията, за тяхната работа, която е от висок професионален стандарт. Успяхме да получим широк консенсус по отношение на дейността на банката и изпълнението на целите на Европейския съюз. Благодаря на Европейската инвестиционна банка и за тяхната изключително ценна помощ и съвети. Сега трябва да гласуваме проекто решението за по-голяма координация между ЕИБ и останалите участници, за повече прозрачност, участие, по-добра система за надзор и мониторинг, по-добра видимост по отношение въздействието на дейността на банката. Ние ще започнем да работим общите позиции с съвета. Проекто решението е много успешен профил за ЕИБ като водеща финансова институция и инвестиционна банка. А също времено, като европейска институция, банката се очаква да има по-добър принос към целите на съвета с нейните инструменти. Предложените промени се основават на опита и разбирането на ЕИБ като водеща инвестиционна банка. И това положение не трябва да се подкопава. Необходимо е да има по-голямо сътрудничество между службата за външна дейност и банката по отношение изпълнение на външните цели. ЕИБ ще трябва да окаже въздействие върху развой, различните проекти за развитие и ще допринесе за изкореняване на бедността а също така и в борбата с е, измененията с климата. Системите за отчет гарантират по-добро прозрачност и участието на всички участници, които могат да дават своя принос мнение още в самия етап начало на изпълнение на проектите. По отношение на проектите, свързани с околната среда, те трябва да способстват за изпълняване целите на Европейския съюз в областта е, борба с промените с климата. Инициативите за потенциалните страни бенефициери също трябва да бъдат насочени към изпълнение целите на Европейския съюз. Увеличение на праговете е нещо много важно Първоначално това е много важно решение, защото е много чувствително за държавите членки. Всяко увеличение на преговите означава 9% внос към гаранционния фонд. А от друга страна това е много добър инструмент, който гарантира леверидж и при привличане на други инвестиции. 1,7 милиона евро е предложението за увеличение – и е необходимо банката да продължава да работи интензивно в страните пред предприсъединителна програма. Европейския съюз трябва да направи допълнителни усилия, за да помогне на страните от Западните Балкани и а, Северна Африка. Това няма да включва големи нови разходи, защото изпълнението на целите в Европейския съюз по този начин в този регион ще бъде много високо, ще се изгради и по-голям капацитет по отношение на всички тези аспекти, включително околна среда и е, демокрация. Необходимо е да се консултират е, местните участници преди да се вземе решение за проектите. Добрите практики са много важно във всякакви юрисдикции и особено предвид данъчните райове трябва да се предприемат нужните мерки. Поради това е необходимо по-добро сътрудничество между различните донори до 2012 година. Тази помощ от Европейския съюз и държавите членки ще може да гарантира наистина видимостта на Европейския съюз и предоставянето на средствата, като Европейския съюз ще бъде наистина представене на много високо ниво. Сега от името на комисията давам думата на заместник председателя комисар Калас господин председател, дами и господа. Бих искал да благодаря на докладчика господин Калфин и на членовете на парламента за техната конструктивен подход да подпомогнат комисията в нейните дейности с ЕИБ. Мисля, че сега вече разполагаме с един балансиран доклад, който ще послужи за основа за преговори между комисията и съвета. Комисията излезе с съобщение за изменение на решение 633 относно външния мандат на ЕИБ трябва да се вземат своевременни мерки, за да може Европейската инвестиционна банка да продължи своите дейности извън Европейския съюз до 2013 година и същевременно да да се гарантира, че нейните дейности извън Европейския съюз са в унисон с дейностите на Европейския съюз, особено в областта на смягчаване последиците от климатичните промени. Има няколко изменения. Първо, да се разширят аспекти. Второ, увеличаване на таваните на регионалните инвестиции, като, като същевременно това да даде възможност да има разумно количество дейности в някои региони и по-специално в, те, в страните кандидатки допъл, и допълнителни помощ за Тунис и Египет в процеса към демокрацията. Чор. Трето, по-голяма ефективност, повече прозрачност и повече отчетност. За това ще бъдат необходими необходими да се обсъждат нещата в трилога. Първо, доп, допустимост, особено за онези страни, които според съвета не изпълняват екологическите критерии. Второ, насоки за регионална дейност и делегирани актове, които да позволяват а, една по гуркава дейност. Това беше предвидено в пър, първа, първоначалната предложение на комисията създаване на платформа за сътрудничество и развитие. и макар това да не е свързано с сегашния мандат, трябва да не трябва да забравяме, че тези изменения можем да забавят вземането на решението и могат да усложнат преговорите. Трилога между институциите ще, ще, ще започне на основата на доклада, който бъде прият днес, като целта е да вземем решение до октомври 2011, са в противен случай просто е, банката няма да може да функционира е, ефективно. От името на Комисията на външните работи, господин Пейон. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Калфин за отличната работа, която свършихме заедно. Аз бях докладчик от името на Комисията по външните работи. Работихме с колегите от Айлаш, Дианако и Ламсдорф. Няма да се спирам на положителните е, аспекти на доклада на господин Калфин. Той го направи сам, спомена е, усилията за борба е, с промените в климата, за поощряване на развитието, на мерките за околната среда, защитата на човешките права, помощ за най-нуждаещите се страни и комбинацията на всички тези мерки с политиката на Европейския съюз. Парламентът трябва да остане един в трудните преговори, които предстоят с съвета. И искам да посоча на този етап два пропуска и съжалявам, че е, всички политически групи не го направиха. Да се подготви Б е, за отпускане на микрокредити и освен това втория елемент таваните за след 2013 година. Социалистите и демократите със съгласието на докладчика Калфин приеха да се внесат изменения по тези две важни теми. Освен това искам да привлека вниманието ви върху един политически въпрос, който се обсъжда от години. Когато падна Берлинската страна, ние реагирахме не само с проекта за разширяването, който беше а, е, абсолютно необходим, но предварително създадахме Европейската банка за възстановяване и развитие, която да придружи економическите и демократичните промени в а, е, е, тези държави и е, по този начин е, е, можем да постъпим с е, Средиземноморския регион, защото ние вече отпускаме сериозни средства. Само, че за момента тези средства от, са програмирани само до 2013 година, а виждаме, че е, утре могат да възникнат трудности. Е, има един проект, е, гласуван от парламента е, в доклада за Средиземноморския съюз, който продължава да се дебетира. Това е проект за създаване на Евро-Средиземноморска банка, която да участва с инвестиции. Аз приветствам желанието на Европейския съюз да подпомогне, да поощрява е, демократичните промени от, от другата страна на Средиземно, море. Благодаря сега за две минути и половина господин Пермантайс от е, Комисията за развитие. Господин е, председател, економ... бързият економически растеж в развитащите страни не винаги има положителен ефект за населението. Понякога растежа е двуцифрен, както примерно в Етиопия, но жените, семеделците, селските стопани живеят много бедно, защото нямат достъп до финансите. Търговските банки предпочитат да дават заеми на предприятия, които имат печалби, а не на жени и на селски стопани. Европейската инвестиционна банка би могла да запълни тази празнота. Тя не трябва да финансира само е, пътища, канализации, но тя трябва да вземе мерки, за да даде достъп. Е, до, до средства на а, малките и средни предприятия, на, на жените, на, на селските стопани, като работи с малки корпоративни банки и заедно и в сътрудничество с банките за развитие на държавите членки. Трябва допълнителни финансови средства на ЕИБ, но ЕИБ е от голямо значение за осъществяването на политиката за развитие на Европейския съюз, като дава шанс на всички. Много благодаря на господин Калфин и на всички онези, които изработиха този доклад. Благодаря, господин Берман. Сега давам думата на господин Уилям Дарман. До сега професионалистите, които управляват Европейската инвестиционна банка, работят с култура на финансова честност. Заемите които се дават и гаранциите, които се правят, се правят на разумна основа. Ето за това EAB има много малко заеми в неизпълнение. Обаче, този цел този доклад цели да разводни професионалната култура на Европейската инвестиционна банка, да разшири правомощията и да включи редица политически цели. Комисията много ясно посочи това. Едно освобождаване на търговските критерии, върху които действа банката до сега, неизбежно ще доведе до призоваване необходимостта да се използват гаранциите, което ще струва на дънакоплатчетите. И аз питам, дали е, притиснатите здраво данакоплаци в Европа и Обединеното кралство наистина искат средствата им да се използват, за да се авансира чисто политически цели извън Европейския съюз? Но вео, но... Е, колега, сега давам думата на господин Томаш Дойч. От името на комисията, на комисията по бюджетен контрол. Той не е тук. Давам думата на господин Куташ от името на Комисията по парични финанси. Благодаря, господин председател. С гаранциите, които се предоставят на ЕИБ с този доклад, се е, поощрява развитието на социално-економическите структури и усилията за борба с промяната в климата е, както и поощряване на демокрацията, правовата държава и зачитането на човешките права. Смятам, че е положително да се продължи мандата на банката е, и, и е, кандидатките за присъединяване да се включат към бенефициерите на банката, както и страните, които са е, подписали споразумение за асоцииране и партньорство с Европейския съюз има редица стратегически проекти, например петролопровода на Буко е, и изграждането на големи инфраструктурни обекти в енергетиката. И е, за това е много важно да се проследява осъществяването на проектите и е, резултатите от тях. Благодаря. Благодаря. Сега от господин Дойч от името. на. А сега ще изслушаме е, ораторът от името на политическите групи, господин Колино от НП. Благодаря. Е, преди всичко искам да благодаря на господин Калфин за отличната работа. Днес е, ние подновяваме е, желанието е, си за финансови гаранции на Европейската инвестиционна банка при загуби от проекти, които се осъществяват извън Европейския съюз. Тук а, е, смятам, че има а, една много важен аспект, защото а, е, знаем, че се появяват е, нови економически явления. Европейската инвестиционна банка играе огромна роля за Европейския съюз. Тя може да позволи на съюза да засили своето економическо присъствие извън територията на 27-те държави членки. Мисля, че беше намерен един добър компромис между различните политически групи след един конструктивен дебат в комисията по бюджета и при подготовката на пленарното заседание, <clears throat> на което присъстваме днес. Говорихме за подпомагането на местните малки и средни предприятия, за координацията в помощите за развитие, много е важно всички инициативи в, предприемани в трети страни да не се дублират. ЕИБ е банка, която отпуска заеми и е, е необходимо тя да се намесва, да подпомага проекти, но да не е на загуба. Що се отнася до географския подхват на нейните действия, тя стига дори и до Ирак, но Например, от плановете и отпада Беларус, а там знаем, че положението човешките права е, е критично. И това е една от причините. Трябва много бързо да започнем преговорите с комисията и съвета, за да а, постигнем напредък. Има едно устно изменение за повишаване на таваните за покриване на инвестициите в Средиземноморския регион. Това е отлично, защото ще позволи да се стабилизира този регион, особено предвид на ставащото през последните седмици иммиграционните потоци. Благодаря, господин Колино. Господин Датмор иска а, да се изкаже с синя карта. Имате въпрос. Съгласен ли сте? Да, господин Дарт. Uh, yes, sir. Ораторът иска ли да има предвид цената на всичко това за дънакоплатците? Да contestare За какво говорите по-точно? Нещо конкретно или за всички средства? Това е, се счита за отговор. Сега от името на групата на социалисти-демократи е, господин Йоран Ферм. Е, господин председател, скъпи колеги, бих искал първо да благодаря на нашия колега Калфин за отличната работа за Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка. Всички свършиха наистина отлична работа. Финансовата криза показа колко е важно да имаме стабилни финансови институции, които да могат да отпускат заеми за важни инвестиции, тъй като частния пазар е нестабилен мислехме за създаване на нови финансови инструменти и за разширяването на тези, които имаме. Тук говориме за дейностите на ИБ извън Европейския съюз. Първо, по-голямо сътрудничество между ЕИБ и нейните дейности и насоките за политиката за развитие. Второ, увеличаване на таваните за екологичните проекти, свързани с климата и трето, гаранциите от държавите членки. Е, по принцип, ако гледаме броят е, на държавите, които получават е, заеми от ЕИБ, това са обикновено развиващите държави. Затова трябва да имаме ни по-ясни критерии за оценяване на проектите и трябва да разглеждаме и да, да, да внимаваме заемите и инвестициите да отговарят на нашите критерии. В момента финансовите транзакции са прекалено сложни, те са ни сложни вериги, от които е много трудно да има човек някаква ясна картина. А, също така трябва да се е, наложат и строги правила, свързани с данъчното и с, с, с неплащането не на данъци. Така че аз Добре е да се създаде един инструмент, който да подпомогне страни като Тунис и Египет. Мисля, че това е отлична инициатива. Благодаря, Гърън. А сега давам думата за две минути на господин Хагун. Така, е, Таман. Благодаря. Първо бе позволете да благодаря на докладчика за отличната и много професионална работа по този доклад. Ние си сътрудничахме по групи и мисля, че в крайна сметка резултата е много добър. Слушаме колеги в пленарна зала, които изразяват своите тревоги, че ще се рискува добрията работа, която до сега е, е, е, е, бе е извършвала, но мисля, че това са неоснователни изказвания. Мисля, че на практика насочваме банката в много по-добро посока за бъдеще. Добре е да помним, че е нужно да водим преговори по отношение мандата на банката за следващата финансова перспектива от 2014 година нататък. Много добре е да се направи оценка на задачите и мандатите, които Е и Б трябва да има в следващия финансов период и какви са необходимостите съответно. Но трябва да помним това. Освен това, в този контекст бих желал да се спра на две неща. Първо, без споменати от господин Фарн, можем би можем да, да се съгласим да увелич, да се увеличат средствата на банката, които да бъдат е, насочени към Северна Африка. И наистина това е важно, имайки предвид външния мандат и разширяването му. Освен това, господин Ламсдорф може би скоро ще говори е, на тази тема и аз ще се спра на това. Не бихме искали а, е, да се предоставят средства на Беларус, е, представителите на а, либералите. Така че Наистина Европейската банка за възстановяване и развитие е едно много важно средство за работа в всякакъв аспект. Накрая почерт... Отново искам да благодаря на всички докладчици и докладчици в Сянка. Крайна сметка се надявам, че ще има широка подкрепа за този доклад, когато го гласуваме. Това е добра основа за преговори с съвета. Надявам се, че съвета ще разгледа в позитивна светлина този материал. Благодаря ви. Председателя. Благодаря, господин Хангланд. А сега от името на Зелените давам думата на госпожа Трюпъл. господин председател, колеги, и аз се присъединявам към всички да благодаря на господин Калфин. Доклада е много амбициозен Искам да припомня, че Съда на Европейските общности поиска да се приеме външен мандат в рамките на процеса на съвместно взимане на решение и сега в момента парламента има повече правомощия. Ние можем само да се радваме на това. Европейския съюз си поставя похвални цели в областта на природните ресурси, борбата с бедността, защитата на демокрацията, правовата държава и човешките права права, всичко това в рамките на прилагането на договор от Лисабон. ЕИБ е един от инструментите, които позволяват да се постигнат тези цели. Трябва да направим всичко възможно да я подпомогнем за да може наистина да се вземат мерки в областта на околната среда, на снабдяването с вода, в здравеопазването, образованието. Всички тези мерки гарантират пътещето на развиващите се страни и допринасят за борбата с безността. Това е много важно за нас, за зелените. Много е важна целата, целта за борба с промените в климата. Ние трябва да гледаме много сериозно на тези цели и затова трябва да поощряваме инициативите на ИБ в тази насока. Радвам се също така, че господин Калфин споменава и усилията за подпомагане на демократичните промени в Средиземноморския регион, Тунис, Египет. и, е, има внесени изменения, които са много важни за нас ние настояваме за повече прозрачност в ЕИБ. Всяка година комисията трябва да представя доклад, отчет, но за нас това не е достатъчно. Искаме да. преди да се вземе решение, неправителствените организации и други структури да могат да участват в процеса на вземане на решение. Е, една подобна прозрачност ще направи е, Европейската инвестиционна банка по-популярна сред обществеността. Ще се популяризират е, редица от чудесните и цели. Надявам се, че и съветът ще приеме амбициозните цели на Европейската инвестиционна банка и на парламента, че процеса на преговори ще бъде бърз за да направим нещо в помощ на развиващите се страни. Благодаря. За една минута госпожа Свинмърн от името консерватори и реформатори. Благодаря. Когато се гарантират подобни заеми вътре или извън Европейския съюз, трябва да помним, че те имат финансови последствия, така че е много важно, когато отпускаме европейски средства, да се гарантират необходимите мерки за анализ на риска, имайки предвид всички останали последици. Като парламентаристи трябва да знаем, че ние имаме отговорност и към европейския бюджет, както и към бюджета на държавите членки. Прозрачността е изключително важна, когато се използват тези средства. Имайки предвид финансовата криза, знаем, че банките не винаги знаят какви са техните пасиви и отговорности. Трябва да гарантираме обаче какво точно се гарантира и в крайна сметка да има контрол и върху демократичния аспект на, на, на, на де, делата. Както банката, така и комисията трябва наистина да вземат нужните управленски мерки и решения, когато се изразходват парите на накоплатците. Благодаря. От името на Европейска обединена левица. Господин Порта с две минути и половина. Президент. Благодаря, господин председател. Мисля, че днес обсъждаме едновременно разширяването или по-скоро уточняването на мандата на ЕИБ за гаранции необходими, за да може банката да финансира различни проекти. В предложението се предвижда разширяване обхвата и уточняване мандата. Мисля, че това е правилно, тъй като по този начин банката ще може много повече и в много по-голяма степен да постигне целите си. Защото докато банката и, ком, и комисията зависят от рейтинговите агенции, ще са необходими гаранции. Така е. Въпрос е, може ли да увеличим риска? Да, но, също, но същевременно с предпазливост. Но, разбира се, инвестициите трябва да бъдат и в областта на здравеопазването, и на образованието, защото това означава постигане целите на хилядилетието. А оттам пари не се получават, печалба не се получават. Какво да правим тогава? Тогава, според мен, трябва да трябва да, да преговаряме с финансовите институции. Не можем да бъдем предпазливи, когато става дума за борба с бедността, а от друга страна да видим как гледам, виждаме как Европейския съюз не управлява, не наложи правила на частните банки, които в последните години извършиха направо престъпни дейности в ущърп на данекоплатеца. Аз е, споделям тревогата на много от е, тук е, присъстващите и на много от нашите съграждани. От една страна имаме един Европейски съюз, който провежда международна политика, но тя е, е не еднаква за всички. Има първостепенна и второстепенна. От една, от една страна финансираме проекти в Либия, но не в Беларус. На, на основата на какви критерии? Второ, Евро, Европейската служба за външна дейност, която има един много широк мандат в, да речеме, за военни операции. Но нека да си зададем въпроса как е и ЕИБ и защо как, как ЕИБ е, е може да не изпълни целите, които, е, за които е създадена. Или да финансира посредници. Когато сравняваме банката с други финансови институции, не сме свидетели на прозрачност и все още не разполагаме с необходимите отчети. Особено по отношение на даването на заеми от банките, насочени към малките и средните предприятия, през банки и посредници, не е ясно къде отиват парите. И това е много важно, когато става въпрос за тези посредници банки. И банката наистина по този начин е, разполага със средства, е, които са на дънакоплаците, така че аз ви призовавам да гласувате против този доклад, за да защитим интересите им. Благодаря. Благодаря, госпожа Андреасън. Сега приключваме тази част от дебата с господин Хартонг, който ще говори от името на независимите. Имате думата. Е господин председател, Европейската инвестиционна банка подкрепя политиката в областта на развитието на Европейския съюз, което много ясно личи от доклада на колегата а, Калфин. А, разбира се, Европейската банка, а, Европейската инвестиционна банка подкрепя всички външни инициативи на Европейския съюз, който е много активен навънка и е много важно да се дадат гаранции на ЕИБ. Има страни в, като Венецуела, Малдийските острови, Палестина, където се осъществяват проекти. Не във всички обаче страни има демокрация. Сега искаме да вдигнем и, и таваните. Нека да си представим обаче какво ще стане в Газа, в Куба. Ние сме против инвестирането в тези страни. Благодаря, господин Хартонг. Сега. Има един въпрос с синя карта. Приемате ли? Да, моля. Voorzitter, terwijl de Earl of Dark... Председател. Uh тук нещо се смесват заеми и субсидии. Е, господа Андреасен трябва да прочете годишния доклад е, на ЕИБ, а пък господин Харток не разбира, че е, ние не сме остров, искаме да има стабилност на нашия континент и затова трябва да инвестираме и в други държави. Е, можем да е, е, използваме не само субсидии, но и заеми. Искате ли да отговорите, господин Хартонг? Господин председател, господин Берман би трябвало да знае, че трябва да се прави политически избор. Ние предпочитаме да използваме парите на нашите накоплаци по много по-разумен начин в областта на външната политика. В държавите членки, например, отколкото навън. Благодаря ви. Сега изказващи се от собствено име, индивидуално и на първо място госпожа Барбара Матера. Две минути. Благодаря, господин председател. И искам да приветствам докладчика а, е, за отличната му работа. А, е, тук говорим за всъщност финансовите аспекти на дейността на Европейския съюз. Много е важно Европа да се ангажира в, с помощ на държавите на юг от Средиземноморския басейн. Искаме там да се установи трайна демокрация. Европейската инвестиционна банка оказа допълнителна помощ в този преходен период в помощ на местните предприятия и за укрепване на демокрацията. Днес е, влагаме 2 милиарда евро за външните дейности, е, финансирани от ЕИБ. Това ще позволи да финансира някои рискови, но стратегически за стабилизацията на този регион проекти. Това е много добре и за страните, които кандидатстват за присъединяване към Европейския съюз. Председателя прекъсва. Приводачите преводачите се оплакват, че говорите много бързо. Може ли да забавите малко ритъма? Казва председателя. Да, съжалявам, господин председател. Ще се опитам да говоря по-бавно. Да, можем да постигнем тези цели, но е изключително важно да има тясна координация между е, е, Европейската служба за външна дейност, е, Европейските институции и ЕИБ, за да може да всички институции на Европейския съюз да действат в една посока. За това пледирам Европейската комисия да настоява да има една обща платформа, за да се обмисли общ отговор на предизвикателствата пред Европейския съюз. Нямах време да кажа всичко, извинявам се за бързината. Благодаря. Сега колежката Херцог. Е, Благодаря. Благодаря, господин председател, колеги. Аз заедно с господин Оди работих по освобождаване от отговорност на Европейската инвестиционна банка. Е, ЕИБ играе ключова роля в Европа и извън Европа. Е, и е, сумите за заеми ще се увеличават. Заемането на средства извън Европейският съюз трябва да бъде в центъра на нашето внимание, защото ние не можем да упражняваме същият контрол, който упражняваме вътре в Европейския съюз. И затова проектите трябва да бъдат по-добре подготвени и оглеждани от всички страни. Но от друга страна те са от стратегическо значение и много често се е, препровеждат и изпълняват в нестабилни региони и е, са от огромно значение, да речеме, в региони, които са източници на енергия. Повече от 50% от заемите се отпускат на страни в рамките на политиката за партньорството. И за това е от огромно значение Европейската инвестиционна банка да финансира проекти, свързани с сигурността на енергийните доставки, било то в Източна Европа или в Балтийския регион. Също, Същевременно ЕИБ трябва да развие синергетика с Европейската банка за развитие и реконструкция. Господин Ламсдорф, сега има думата. Две минути. Благодаря, господин председател. Лисабонският договор ни изправя пред нови предизвикателства в областта на развитието и политиките на развитието. Последователността и координирането между различните инструменти. Предвижда се по силата на Лисабонския договор също така повече прозрачност и повече демократичен контрол от страна на парламента. Това ще бъде само една крачка напред е, по е, посока на по-ефективна външна политика. По силата на новите правила за прозрачност, Европейския парламент реши Беларус да отпадне от списъка на е, страните, които в които ЕИБ може да инвестира и трябва да инвестира. Защо? Защо Фир, фирмите работят ли свободно, синдикатите могат и да функционират свободно, правозащитниците освобод... освободени ли са? Не. А това е страна съседка на Европейския съюз и аз смятам, че трябва да обсъдиме тези въпроси. Надявам се, че и съвета ще се съгласи с това. Също Същевременно се иска увеличение на средствата за Северна Африка, Тунис, Египет и ние трябва да подкрепиме това, защото това ще бъде един знак, едно послание, че Европейския парламент може да реагира бързо. Надявам се, че съвета ще възприеме този наш подход. Надявам се, че по този начин ще можем да подпомогнем Северна Африка, защото е, економическия растеж, демокрацията на, на, на, на този регион са важни за нас, а казаното от дясната страна на залата е просто примитивно. Госпожа Хаутала. Е, Приветствам амбициозните цели, особено борбата с бедността. Една от важните цели на външната политика на Европейския съюз. Но тези цели трябва да се осъществяват на практика. Дейността на Европейската инвестиционна банка трябва да бъде прозрачна и затова предлагаме изменения 6 и 7, в които предлагаме да има достъп до документите, да, те да се обнародват, за да се гарантира прозрачността. Да не забравяме също така, че след влизането в сила на договор от Лисабон има различни разпоредби за достъпа до документи. Благодаря госпожа Хаутала. За една минута господин Чернец. Микрофон, не си е включил микрофона. <laughs> Е, е, Господин председателю, госпожи и господа, Европейската инвестиционна банка е институция на Европейския съюз, защото всъщност данакоплаците да допринасят за средствата, с които тя разполага. Следователно, банката трябва да бъде напълно прозрачна. Трябва да бъде банка, която по всяко време трябва да може да покаже какви са операциите и съвсем подробно. За това искам да подчертая, че като представител на държава, граничеща с Беларус, аз съм за замразяване на всякаква възможност за предоставане на заеми или подкрепа за режима на Лукашенко. Мисля, че трябва да демонстрираме, че човешките права на изток са също толкова важни за нас, както в Азия и Африка. Съгласен съм с колегите, че не можем да използваме двойни стандарти, като например с Либия. Благодаря. Председателя, благодаря господин Чернески. А сега господин Морганти. Сеньор президент, onorevoli колеги. Господин председател, колеги, този доклад цели да се предоставят гаранции на иба за загуби от външни е, заеми. Тук говорим за заеми и инвестиции в е, държави, които са в процес на дълбоко преобразование, в които в момента наблюдаваме е, народни бунтове. Трябва да се разширят гаранциите обаче е, има много държави, където не се спазват демократичните норми, където въпреки това се осъществяват проекти. Не е ли по-практично инвестиции на, на ЕИБ да бъдат концентрирани в Европа в помощ на малките и средни предприятия, което беше предложено, между другото, тук, в тази е, зала? Освен това съм разочарован от факта, че Турция се разгледа като страна кандидатка за присъединяваме. Ние от Лега Норд, от Северната лига в Италия няма да отстъпим никога пред това. Е, за една минута. Е, Стоя... Господин Стоянов. Благодаря, господин председателю. От пръв поглед се вижда, че е кипял много усилен труд за изготвянето на този доклад, за да може да бъдат пръснати парите на европейските данъкоплатци по най различни държави включително една от тях чудесно и турция. ако господин калфин когато беше министър и неговите колеги други министри бяха толкова усърдни в отстояването на правата на българските граждани аз мисля че тяхната партия може би още щеше да продължава да управлява българия. колкото по съществото на доклада аз искам да се присъединя изцяло към това което каза лорд дармат. оказа се че един английски лорд има повече социална отговорност отколкото от социалиста калфин. колеги ние сме избрани от европейските граждани и трябва да използваме техните пари събрани от данъци за да решаваме първо техните проблеми и когато решим техните проблеми тогава да даваме пари на турция и на други държави извън съюза. благодаря ви. un minuto сега, е, господин Калфин, синя карта. След това можете, ако искате, можете да отговорите след това като докладчик. Така че нека е, не да отговарите сега, а сега следващия господин с минута и половина. Колеги, искам да поздравя нашия докладчик господин Калфин за отличния доклад. Господин председателю, колеги, в сегашната економическа криза виждаме все повече значимостта и ролята на Европейската инвестиционна банка в рамките на Европейския съюз. Но нейната роля е също толкова важна и извън територията на Европейския съюз, имайки предвид външните дейности на Европейския съюз и мандата в тази област. За това говорим днес, така че различните предложения да се увеличи прозрачността, да има гъвкавост, да има преразпределение, регионално управление и е, дейностите на е, Европейската банка за развитие също да бъдат усъвместени с инвестиционната банка и нейните е, дейности е, са много важни, а също така и повишаването на таваните. Това са положителни предложения. Колеги, аз подкрепям тези предложения, защото така се подчертава значимостта на ЕИБ и позитивния и имидж, както в Европейския съюз, така и навън със своите интервенции. Председателя, благодаря, колега. Една минута, господин Олда. Благодаря, господин председател. Кога, ако първите е, симптоми не ни подвеждат, мисля, че ролята на Европейската инвестиционна банка ще се засилва все повече и повече. И е, когато е, наблюдавам е, какви дискусии се водят за финансовата рамка, за бъдещите финансови перспективи, е, е, си давам сметка, че средствата, които държавите членки са готови да заделят за европейска политика, не са, няма да са много по-големи в бъдеще. А амбициите нарастват. Затова трябва парите да се използват изключително рационално, за да се постигнат желаните цели. Струва ми се, че е много важно да има мултиплициращ ефекта на дейността на Е и Б. Е, мисля, че за да се гарантира това, би било добре банката бързо да представи един отчет за дейността си, в който да е, обясни, веднага след като сме предоставили е, гаранции, къде се е получил мултипликационен ефект, е, къде е, резултатите са добри и за да можем да помислим кои фондове са най-удачни, кои средства са най-удачни за финансиране. Благодаря. Е, благодаря, че е, проявихте търпение. сега за е, пос... последно господин Поре. на напава факт, че в ostatnich latach Да, да. Оптимисти сме, като гледаме, че през, последната, през последните години външната дейност, външната политика беше укрепена, консолидирана и сега разполагаме с нови инструменти, като инструмента за партньорство и други. Европейската инвестиционна банка трябва да наблегне на проекти свързани с транспорта и енергетиката. Набуко, проекта Набуко е от, от стратегическо значение. Източното партньорство трябва обаче да означава и зачитане на демокрацията и човешките права. Това въжи и за Беларус. Освен ако правителството на, Бел... на Беларус не промени своето отношение и своите дейности, ние не трябва да ги финансираме. Благодаря ви. А сега минаваме към процедурата Catch the Eye. Спонтанни изказвания. Има 6 души, които са се записали. Господин Шон Кели на първо място. Е, Не ми е трудно да господин да разбера как Европейския съюз ще инвестира в проекти извън Европейския съюз. Приемам това особено по отношение на изменението на климата. Но, наистина странно ми е, че днес дискутираме това как може да се гарантират тези проекти извън Европейския съюз, а но същия този Европейски съюз ще има печалби от заемите, които се дават в Ирландия около 3%, което ще възлиза на 5 милиарда. Това не е устойчиво, не е честно и аз не мисля, че е законно. А разбира се, изключително трудно е да се разбере как всъщност ще имаме тези 5,8% за другите страни, а става въпрос и за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 продължи мандата на ЕИБ е-, е важно, защото това показва, че партньорството с банката носи своите плодове. Един от елементите на новия мандат е повишаването на гаранциите срещу загуби при инвестиции от страна на банката и при пускане на заеми в трети страни. Това ще позволи на банката да засили дейността си извън Европейския съюз и да затегне бюджетната дисциплина. Благодарение на новите финансови е, средства, банката ще може по-успешно да провежда своята политика. За Необходимо обаче да се предвиди механизъм, гарантиращ по-голяма прозрачност при използването на средствата. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Тайдеска, добре чу. Dziękuję panie Преводничонце. Моим зданием дяволност europejskiego... Господин председател, считам, че дейностите на ЕИБ извън Европейския съюз трябва да се основават на нашите ценности и на правилата, които управляват политиката за добро съседство. В момента смятам, че Европейският съюз не трябва да, инве... да приема Беларус и да го извади от списъка на бенефициенти на ЕИБ, защото ако те искат да бенефицират от нашата помощ, трябва да зачитат човешките права и правовата държава. Трябва да има политически и финансови санкции за онези, които не ги спазват. Господин Оди. Благодаря. Европейската инвестиционна банка е междуправителствен инструмент – Държавите членки вътре в рамките на Европейския съюз дават гаранция, а Европейския съюз гарантира външната дейност. Трябва на всяка цена банката да запази а, тази тройна гаранция, тройното А. А, много е важно Европейския съюз като акционер в банката да я подпомага. Предлагам да обмислим а, парите 29 милиарда евро, ние бихме могли да отпуснем е, една субсидия на ЕБ при всеки проект по-отделно. По отношение на фонда за стабилност искам да привлека вашето внимание, че има 60 и 30 милиарда и това са суми, които са ангажирани от Европейския съюз като гаранции. Благодаря, господин Оди. Сега давам думата на господин Козловски. Дякую, пани Благодаря, господин председателю. Бих искал да поздравя докладчика за отличния доклад. Мисля, че този доклад отразява много добра позицията на Европейския парламент. Разширяването на мандата за гаранциите на Европейската инвестиционна банка е много важно нещо и аз се надявам, че е, в крайна сметка ще бъде успешно това начинение. По отношение на Евросредиземноморската зона, имайки предвид случващото се в момента там, в Либия, мисля, че трябва да подкрепим демокрацията в този регион. От друга страна, мисля, че решението да не се дават гаранции за заеми за Беларус е добро. Последните избори за президент демонстрираха, че там не съществуват е, демократичните права и не се зачитат човешките права. Председателя, давам думата на госпожа Грасле. Колеги, господин председател, тук става въпрос за една нова вълна на използване на фондовете и искам да отправя едно предупреждение. С момента има 20 милиона евро по проекти, европейски проекти на банката. Много важно е банката да упражнява много строг контрол върху осъществяването на проектите извън Европейския съюз. Самата банка няма представители, които да контролират осъществяването на проектите, така че мисля, че в новия мандат има доста неточности Председателя прекъсва госпожа Гресле. Извинявайте, че ви прекъсвам. Сега давам думата на комисаря Калас, който ще реагира на всичко чуто до тук. Благодаря ви. Няколко кратки бележки. Първо искам да подчертая значимостта на следването на времеви график. Разбира се, след като доклада се приеме, вероятно днес ще започнат разговорите между институциите и се надяваме, че до лятото ще има взето решение, за да бъде взето окончателното октомври 2011 година. В противен случай ще трябва да се спре външната дейност на ЕИБ. Така че подчертавам, това е нещо много важно. По-нататък, банката активно работи в много страни, И това става много важно. Египетското ни, например, портфолио е едно от най-големите за Европейската инвестиционна банка. Повече от 4,3 милиарда евро насочени към частния сектор. Искам да уточня също така и някои други елементи. Банка и бюджет са две различни неща – банката работи със средства на а, своите акционери, в случая държавите членки. И банката трябва да отговаря и отговаря, разбира се, когато се отпусне заем, да се върне. И банките се оценяват от рейтинг. Както знаете, Европейската инвестиционна банка има най-висок рейтинг. Два пъти годишно се оценяват е, банките, което показва високия професионализъм на банката. Тя е символ на европейските финанси и трябва да се поддържа. Що се отнася до контрола върху ЕИБ? Има надзорен съвет, държавите членки са членки на този съвет и ОЛАФ може да води разследване по отношение дейността на ЕИБ и те дават своето мнение. Има демократически механизми, които показват как банката може да функционира в тази рамка. Освен това, Европейската гаранция гарантира само политическия риск и въобще не води до загуба за европейския бюджет това е, разбира се, така години наред. Европейската банка е много стабилна институция политическите насоки се дискутираха днес по относно това къде да се дават заеми, къде не. Вашето мнение е изключително важно и ще бъде отчетено. Много ви благодаря. Председател. Благодаря, господин комисар. Сега господин Калфин. Благодаря, господин председател. Само три неща. Първо, ЕИБ е европейска институция, тя е част от Лисабонския договор и като такова, като такава тя трябва да спомогне за постигане целите на Европейския съюз в съюза и извън съюза. Тези, които казват, че Европейската инвестиционна банка не трябва да функционира извън Европейския съюз, трябва да им припомня, че Европейския съюз има външна политика и ЕИБ трябва да спомогне за постигане на целите. Второ, ЕИБ е финансова институция с висок рейтинг, много стабилна институция и всички изменения е, които внесахме, с цел тя да бъде по-стабилна на пазара. времено от нея ще се изисква по-голяма отчетност и, също и да оценява екологичните последици от проектите. Това само ще доведе до по-голяма прозрачност. По казаното от комисаря, от комисаря и много му благодаря за тези думи, той наблегна на някои чувствителни проблеми, които все още не са били обсъдени, все още е, съчетаването на е, безвъзмезни средства и заеми е, и факта, че Европейския съюз е най-големия донор, а това трябва да бъде видимо. Така че аз едното е или да не, да не засягаме този проблем, или да се опитаме с, с съвета да намерим един по-ефективен начин на действие. Благодаря ви за вашата помощ и Надявам се на вашата помощ и на вашата подкрепа при гласуването и успех за по-нататъчните е, преговори с съвета. Сега ще гласуваме е, този доклад днес в 12 часа. Сега минаваме към следващата точка.